Е, драги колеги, нека да започнем. Доста е пълен дневния ни ред, е, така че тези, които са на време, е, с вас да започнем. Да започнем с приемането на дневния ред. Colleagues, uh, the adoption of the agenda. Um, We have, um... Госпожа Йоанна Миколай, която е федералната министърка на Министерството на вътрешни работи на Австрия, ще е, направи презентация днес. Аз добавих тази точка към дневния ред за днес, е, всъщност четвъртък, е, четвърти от три след обед. Е, може би виждате, че е, една от точките, положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход е, на Европейския съюз също е отпаднала. Точка 18 от дневния ред ще разгледаме от 10.30 до 11.30, а 17-та точка след това от 11.30 до 12.30. Така че, ако не възразявате, да приемем този дневен ред със съответните изменения втора точка из, съобщение на председателството. Имате процедурен въпрос ли? Заповядайте. Да, господин председател, благодаря ви за това на 4 септември е, внесах предложение за решение на Европейския парламент е, за защита на основните е, права, човешки права в Гърция. Както чувам сега, координаторите са решили да не включат това в дневния ред. Искам да ви попитам дали е, е, е, това е добре, защото аз съвсем е, законосъобразно по параграф 33 е, в смисъла на параграф 33 е, внесах това предложение и мисля, че е, заслужава внимание този въпрос. Е, какви са условията на задържане, лишаване от свобода на хора в Гърция без сериозни основания? Бих искал да чуя обяснение защо не е включен този въпрос в дневния ред. Благодаря за това, че поставяте това, този въпрос. Е, да, той беше включен в е, дневния ред на координаторите, но не се получи реакция от групите. Е, ще го внесем отново, ще го обсъдим въпроса и ще ви кажем, но беше включен, както казах, в дневния ред на координаторите, само че групите не реагираха. Други, други процедурни въпроси? Съжалявам, не виждам името ви, казва председателят. Заповядайте. От Австрия. Аз е, не бих искал да приема е, този е, момент. Как, например, е, се работи с е, е дневния ред? Е, е тук е, опират е, нещата до елементарни въпроси, до въпроса за демокрацията. Е, координаторите имат именно е, за задача да подготвят заседанията на комисиите, да разгледат всички предложения. Е, би трябвало наистина да се придържаме към правилата на, на процедурните правила на парламента. Аз също внесах едно предложение за джихадистите. И без този въпрос просто бе погребан, без да бъде включен в дневния ред. Аз мисля, че това е неприемливо и в е, бъдеще би трябвало наистина да се е, реши е, как ще се постъпва в подобни случаи, когато наистина се действа по правилника на парламента. Това не е демократично. Да, вашата, вашия въпрос също бе поставен на дневния ред на координаторите, но пак нямаше реакция от групите. Ще бъде разгледан отново в техния неверет и ще ви съобща какъв е резултата. А сега да продължим нататък. Е, по езиковият режим, е, сега, за съжаление, датски, латвийски и хрватски няма да има е, на това заседание. Второ, приемане на препоръките на координаторите според правило 205 от процедурни правилник. Е, Ян Албрехт от Зелените ЕФ е номиниран докладчик за становище по собствена инициатива и е доклад на комисията Инта. Ле, Йорн Ленарс е номиниран докладчик за е, становище по доклад на ИТРЕ върху създаване на програма за взаимна оперативна е, е, съвместимост, оперативна съвместимост и решение за оперативна съвместимост в европейските е, публични администрации, фирми и граждани. Сега да преминем на точка трета от дневния ред борба с финансовите измами и защита на финансовите интереси на Съюза чрез наказателно-правни средства. Е, на 26 ноември е, бе разгледан този въпрос от съдоклащиците от е, Хуан Фернандо, който един от докладчиците ще ни запознае с развитието на нещата по този въпрос. Благодаря съвсем кратка информация по преговорите по този въпрос които се водят. Последната странни преговори по директивата ПИФ се проведе миналата седмица в Страсбург в рамките на, на пленарно заседание. Е, докладвал съм и преди италианското председателство работи много упорито по този въпрос и наистина се е ангажирало да напреднем значително в това отношение. Прави усилия да придвижи преговорите по това досие. Миналата седмица стана ясно, че разбирателството между парламента и съвета по някои важни въпроси е, така става е, видимо, осезаемо вече и колкото до, до определение дефиниция на е, държавен служител, който включва и е, е, депутатите, е, членове на, на националните парламенти също. Е, вече е законодателство в този смисъл имаме е, на място. Предишната директива 9, от 95-та година, колкото до критериите, които определят наказания, водещи до максимални и минимални но, срокове от лишаване от свобода, все още е в ход. Парламента настоява за прагове, за нас това е изключително важно. Това е подхода в предложението на комисията е, е, т.е. паричния размер на щетите, нанесени на европейския бюджет, е, трябва да определят трябва да определя е, степента на и е, тежестта на наказанието и ще определя кои е, злоупотреби, кои правонарушения ще се, лиша, е, ще се наказват с лишаване от свобода с максимум 5 години. Това е прага, 5 години. Но съвета работи се опитва да избегне този подход с праговете и да остави по-голям така, място и възможност за преценка на държавните, националните парламенти, националните законотворци. Е, тук се е, разминават нашите становища. Въпросът за включването на ДДС в приложено поле на директивата все още не е обсъждан на тристранни преговори, но той е, е принципен въпрос и трябва да бъде включен. ДДС трябва да бъде включен като източник за бюджетиране, за бюджетиране на Европейския съюз. Италианското председателство възнамерява да постави този въпрос на съвета е, правосъдие и вътрешни работи, който се провежда утре е, с този е, съвет ще приключи работата на италянско председателство. Ако не успеят утре да е, намерят да стигнат до решение, което е приемливо и за нас, е, това означава, че ние ще трябва тогава да е, предадем щафетите на следващото латвийското председателство. Но все още съществува възможност на ниво съвет да се разменят становища между министрите за това дали да се включи ДДС или не но е, предполагам, че държавите членки, надявам се, държавите членки ще проявят гъвкавост е, по отношение на директивата, така че преговорите да продължат е, плодотворно и на следващото пленарно заседание в Страсбург да имам е, марш за маневриране. противен случай ще трябва да приключи работата в следващото 6 месечи по време на латвийското председателство. Благодаря. е сега ще дам думата с дискусии. Благодаря за е, информацията. Същото се отнася и за преговорите по изпиране на пари. Е, бихте ли ни дали е, актуализи... ни запознали с развитието на нещата? В... През, проведохме тристранен диалог в Страсбург. След две седмици пак в Страсбург ще имаме още един. За, работихме заедно с докладчик от Комисията по економически и парични въпроси. Иска се публичен регистр на собствениците, за да може да се изчистят не само въпроси свързани с финансирането на терористи и изпирането на пари, но също така е, и въпроси свързани с укриването и избягването на данъци. Също времено във връзка с LuxLeaks се обсъди темата за непрекъснатите промени в данъчното облагане. И последното предложение на съвета за това как трябва да бъде организиран този централен регистр – не бе прият от парламента, защото публичният достъп беше изключително ограничен. Комисията предложи нещата да се преформулират. Има вече документ от комисията, работен документ, но все още не сме го обсъдили с докладчиците в сянка. Най-вероятно той ще се обсъди на следващия тристранен диалог. Междувременно вчера бе публикувано писмо на министрите на финансите на Италия, Франция и Германия, в което се казва, освен това имаме възможност да напреднем още повече по отношение на избягването на данъци във връзка с тръстовете, фасадните дружества и други неправомерно съществуващи дружества. И така, тук не се казва, хайде сега да направим публичен регистр, но се казва, че един регистр би бил полезен за пробата срещу избягването на данъци. Съветът до сега казваше, че не е добре да има публичен регистр – за да се борим срещу избягването на данъци, тъй като това не е в правомощието на Европейския съюз, но ако действително министрите на финансите на Италия, Франция и Германия правят такова заявление, има надежда, ще повдигнат нова въпроса пред съвета и комисията. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. You're on the way? Yeah. On the way, meaning on the way. Знам дали колегата е тук. I'm not introducing. Ще дойде сега, доколкото разбирам. How, how imminent? Any hints on imminency? Какво имате предвид под е сега?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 действащите лица в банковата система нямат нищо против такъв публичен регистр. А, тук включ, се включва и немската асоциация на банкерите, така че не е много ясно защо някои правителства и по-конкретно немското правителство е против и защо. Но сега разбираме, че е подписано това писмо вчера, така че според мен парламентът трябва да защитава твърдо позицията, която е залегнала в доклада му, включително и в трилозите. Благодаря, Анна. Give our guests a moment to uh, settle down, and I'm just going to introduce them. So, colleagues, we... Давам време на колегите да седнат на спокойствие. И сега ще разговаряме с Рози е председател на парламентарната комисия за разследване срещу мафията на Италианския парламент. Тук присъстват и други членове на тази комисия и сега ще поговорим с тях. Както знаете, имахме специална комисия за организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Комисията Крим и в тази специална комисия участваха много от настоящите членове на нашата парламентарна комисия. Комисията Крим излезе с доклад преди около една година, когато приключи работата си. И винаги сме си сътрудничали добре. Миналата година приехме нови правила за иземането на имущество и Европейската заповед. Работим а, в момента с Европол, Евроюст и прочие по тази тема. И също така се обсъжда стратегията за сигурност, така че мисля, че е много подходящо именно сега да говорим по тази тема и да стане ясно какво се прави и в Италия италианския парламент. Така че незабавно ще ви дам думата. Вие сте добре позната не само на италианските колеги, но и на други колеги от Комисията по граждански права. И така давам думата на Рози и Пинди. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, нека първо да благодаря на всички вас за това, че поканихте парламентарната комисия за разследване срещу мафията на италиански парламент тук в Европейския парламент. Във връзка с работата и на италианското председателство на съвет на Европейския съюз. Днес председателския съвет е, днес и Камерата на депутатите ще гласува по доклада, който изготвихме. Е, от 88 до 94 година всъщност аз бях депутат в Европейския парламент. Много а, е, научих тук, много интересен опит натрупвах. И много се радвам, че съм тук отново днес и виждам, че нашата общност нараства. Парламентарната комисия за борба срещу мафията съществува от 2013 година, така че сме в началото на своята работа. Такава комисия се създава в всяко ниво, във всеки мандат на италианския парламент всъщност. Е, вече от 5 години съществува такава комисия. И внимателно си сътрудничим с съдебната власт, така както е предвидено в нашата Конституция. В Италия се опитваме да разберем как функционира мафията. Борим се от много време срещу мафията и организираната престъпност като цяло. Ние много опит в тази област. Борим се срещу този срещу това явление, давайки си сметка, че мафията не зачита границите. Също времено се опитваме а, да си вършим работата, спазвайки и Конституцията и Хартата за правата на човека. Всъщност вече 50 години има такава комисия. И искам да ви припомня, че в Италия е имало периоди, в които се отрича съществуването на мафията, а сега, благодарение на нашата работа, свързана с постоянна проверка на ефективността на правото в тази област, вече се трупа много повече област, познание за мафията и се предлагат актуални мерки. Правото, което е приела Италия в областта на борбата срещу организираната престъпност, започва от нашата комисия. Пиолатаре бе убит в Палермо от мафията през 1980 1992 година, но неговите идеи и принципи са все още живи и те ни вдъхновяват. В първата година на живота на нашата комисия, която започна да работи през ноември 2013 година, взехме решение да се съсредоточим върху въпроса за международната дейност на мафията и международното измерение на е, организираната престъпност. Имаме правомощия за изследване на ефективността на действащите мерки и на начина по който работят държавните власти. Правим и законодателни предложения – включително и такива за подобряване на международните споразумения за борба срещу престъпността. Работим в областта на съдебното сътрудничество и за създаване на Европейска зона за борба срещу мафията. Опитваме се да анализираме и отрицателните въздействия економически и социален план, които оказва мафията. И начина по който тя въздейства върху системата за производство. Говорим и за нарушенията на принципите на договорите, на свободната конкуренция. Колегата Гарабини ще се присъедини към нас след малко. А колегата Гарбин е председател на комисия, работеща в тази област във връзка с италианското председателство. И натрупахме доста интересна информация. Целта е да се сравни политиката за борба срещу мафията в Италия с тази, която се прилага в други страни. Мафията продължава да се занимава с, не само с традиционните видове престъпност, като а, трафик и прочие, но и с изпиране на пари, трафик на хора, експлуатация на проституцията и други подобни дейности. Това показва, че борбата срещу организираната престъпност не е само национален въпрос и не може да бъде проведена само от една единствена държава. Именно във връзка с организираната престъпност е много важна много важно европейското пространство на правосъдие. И трябва да има всъщност пространство на борба срещу мафията на европейско равнище. Е, смятаме, че ще има подкрепа за това от много организации. Смятаме, че организираната престъпност се отразява на економическата дейност и затруднява економическия растеж. Въздействието на мафията може да се отрази много тежко на нашето бъдеще. Всички европейски институции признават факта, че организираната престъпност има сериозно въздействие и в световен план – и така важно е да се види как въздейства мафията върху реалната економика и какъв е какво е нейното въздействие от брутния вътрешен продукт. Става дума за вреди от 3,7% от брутния вътрешен продукт, 120 милиарда евро годишно, 1% от европейския брутен вътрешен продукт. Не смятаме, че нелегалната економическа дейност трябва да се включва в брутния вътрешен продукт. Смятаме, че борбата срещу организираната престъпност трябва да бъде засилена. за да има яснота и прозрачност за економическите ресурси в Европа. Ресурсите на разположение на мафията са отрица... ресурси с отрицателно въздействие за всички страни на континента. Затова трябва да се е, развие култура за борба срещу мафията в Европа, включително и в страните, към които мафията се разширява. Мафията не съществува само в Италия. И не се ограничава само до известни свои клонове. Има съдебни присъди по член 416б от нашия наказателно-процесуален кодекс, свързани с участие в организирани престъпни организации. Тези организации се опитват да създадат добри връзки с политическата власт и се опитват дори да навлязат в социалната економика на нашите градове. Мафията не признава граници. Границите са свързани единствено с методите, които тя използва. И затова призоваваме Европа да не прави грешката, която направиха някои региони от нашата страна. Тези от северната част на Италия, около Милано, които отричаха съществуването на мафията там и твърдяха, че мафията е проблем само на Сицилия и Калабрия и на южните региони. Преди няколко години установиха обаче, че мафията е доста добре установена и в северните градове и има голямо влияние, включително и върху местните избори и върху местната економика. И така мафията няма граници. И трябва да направим всичко възможно, да имаме инструментите, с които да се борим с нея. Защото мафията е едно, едно от големите злини на нашето време. Приветстваме инициативата за борба срещу изпирането на пари, разглеждана от предходния мандат на парламента. През септември 2013 година бе прията резолюция от парламента за организираната престъпност в Европа. Съгласни сме с съдържанието на доклада и с призива да се обединят усилията в Европа за борба срещу мафията. И така нашата страна също насречена да поеме своята отговорност. Защото изоставаме недопустимо от сроковете за транспониране на някои правни мерки. Например, директива 783 от 2006 година за отнемането на имущество във връзка с наказателни производства в Европейския съюз, както и 214, както и директивата от 2014 година от април за наказателно-правните разследвания. Е, бави се транспонирането и на други правни норми. И така нашата парламентарна комисия се връща към целия Европейски съюз. Особено сега по време на италианското председателство има възможност да го направим. С призив Европейския съюз да поеме своята отговорност и да приеме мерки. Благодаря ви много за поканата. Радвам се, че парламентът вече работи по някои важни елементи тук и се надявам, че на заседанието на съвета по правосъдие и вътрешни работи ще бъдат взети някои решения, свързани с борбата срещу мафията под ръководството на италианското председателство. В своя доклад правим някои предложения, именно да се е, напредне по-бързо към разработването на Европейска прокуратура. Надяваме се, че Европейската прокуратура съвсем скоро ще стане действителност и тя ще координира борбата срещу организираната престъпност в различните държави и членки. Предлагаме и нова директива във връзка с отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Във връзка с рамкова директива 42 от 2014 година рамковата директива е добра, но опитът в нашата страна показва, че имуществото може да се отнема дори и там, където няма осъдителна присъда. И това също е ефективно. Има хора, които са платили с живота си. Прокурорите в Палермо и Сицилия, например. А госпожа Киничи е член на нашата комисия и магистрати като Фалкона и Борсалини ни научиха, че целта на мафията са парите – Това е основният двигател на дейността на мафията и най-големият удар срещу мафията е да се отнеме достъпа на мафията до тези ресурси. Направихме сериозен анализ на правото в тази област и представихме доклада пред Италианския парламент – Смятаме, че през последните две години сме постигнали доста добри резултати във връзка с конфискацията на имуществото на мафията. По-малък е успех обаче при връщането на тези на това имущество обратно на местната общност. Много често става дума за собственост, несправедливо отнета от добросъвестни граждани. И държавата може да им върне тази собственост, за да могат да продължат на спокойствие економическата си дейност. И така, в нашето предложение Европейската комисия да предприеме съответните мерки за изготвяне на законодателно предложение, което конкретно да дефинира правната правното понятие е организирана престъпност и да има възможност за транспониране на правото във всички наши държави членки. Има добра дефиниция, която се използва от прокуратирите в Рим, за да се определи е, това понятие, е добре да се ползват не само няколко общи а, термини, а да се говори и за начин на функциониране на организацията. И затова предлагаме хармонизиране на наказателното право в Европа в областта на прането на пари, за да може цяла Европа да работи по едно и също определение на, на този престъпен състав. Все още няма ам, натрупан ни положителни резултати в тази връзка в нашата страна. И мафията оказва се, често действа на две писти. От една страна е незаконната дейност, от друга страна виждаме законна економическа дейност, т.е. натрупаните от незаконна дейност ресурси се инвестират в законна економическа дейност. Трябва да се преразгледат и мерките във връзка с прихващането на информация и използването на дигитални средства за следене и да се хармонизират тези мерки на европейско равнище, за да може да се спре навлизането на организираната престъпност в най-застрашените отрасли. Тук говорим за хазарта по интернет по-конкретно, покера по интернет и прочие. И залагането по интернет. Необходима е яснота за правилата, които трябва да се следват от всички лица, занимаващи се с организиране на хазартна дейност. През 2008 година имаше рамково решение по темата, но много държави членки все още не са приели съответните нормативни мерки. И така, работата на следователите става по-малко ефективна. И така трябва да се ползват всички налични средства, включително и за борба срещу трафика на наркотици в международен план и да се вземат предвид всички предложения, направени от италианските колеги, за да може действително да имаме оперативна мрежа за борба срещу мафията. Това са нашите предложения. И именно към вашата комисия насочваме своите изявления. Надяваме се, че вашата парламентарна комисия и през този мандат ще създаде специална подкомисия за борба срещу организираната престъпност. Или поне ще намери някакъв вид структура, която да се занимае с този проблем. Благодаря много за вашето внимание. Говорих малко дълго, извинявам се. Но исках да ви представя в повече подробности нашата работа и предложенията, които имаме. Thank you very much, um, Chair Rosie. Thank you very much. Благодаря много, Рози. Не, не твърде много време, защото сме предвидили в дневния ред достатъчно е, време за това изложение. Знам, че ти малко го посъкрати, но е, това бе необходимо, за да може да дадем възможност е, колегите да задават въпроси. В началото на своето изложение ти спомена, че си била член на парламента е, между 89 и 94 година. След това е периода преди Лисабонския договор. И виждаш колко голямо количество законодателство е прието след влизането в сила на Лисабонския договор Също така ти се позова на комисията Крим. Постигнали сме напредък, макар че съществуват разногласия по определени елементи. Бих искал да спомена и Клаудия Фава, която е тук и е активен член на тази комисия и която полага много усилия и в посоката, в която и ти работиш. Не само от гледна точка на практически законодателни е, действия, но и работа в обществото. Така че това исках да го подчертая. Не става въпрос само за е, законодателна дейност, но тя има и конкретно отражение в обществото. Сега ще дам думата на колегите, защото има много експертни умения в тази зала и ще проведем един обмен на а, мнения. Колегите имат голям опит също в тази област. Затова откривам а, дискусията. Започваме с Тимоти Каркоп от Екара. Имаш думата. Благодаря, много, господин председател. Първо трябва да кажа, че този доклад беше изключително интересен. Той се отнася основно с въпроси, засягащи една държава членка, но въпреки това то е от голямо значение и за другите държави членки, за това как те ще се справят с настоящи и бъдещи заплахи от е, престъпници и терористи. Аз бях член на комисията Крим, също така съм юрист, както знаете. И има няколко елемента тук, които бих искал да откроя, защото смятам са приложими за всички нас в цяла Европа. Първо, въпроса за равнището на сътрудничество, както става ясно и от заключенията на доклада сътрудничеството между съвместните разследващи екипи. Аз съм много е, заинтересован от тях, защото съм е, работил много по тяхното установяване в е, доклад, по който бях докладчик, който бе прият от този парламент. И въпреки, че намеренията в този доклад са похвални, не сме свършили достатъчно много за обмен на информация между правоприлагащите органи в държавите членки и за обединяване на усилията. Защото мафията може да е в Италия, но това се прилага със същата сила и за организираната престъпност в други държави членки. Така че се надявам, че този доклад и последващата дискусия в парламента ще доведат до повече работа в тази насока. Нещо друго, което, доколкото разбирам, в доклада не се разглежда с такъв приоритет, с какъвто би трябвало да се разглежда, и това е киберпрестъпността. В доклада се е, споменават новите технологии, как те способстват дейността на, крим... на престъпните групи. Но според мен една от най-големите заплахи в момента е използването на интернет в киберпрестъпността. Напоследък видяхме много интересни примери за това, не само от е, организации за организирана престъпност, от мафия, но и на трансгранично равнище и начина по който е, ние разработваме политиките ни включва, за жалост, използването на киберпрестъпност, е, е, вземане предвид на търговски и политически интереси. И смятам, че по този въпрос престъпните организации винаги са по-напред от нас. В този парламент сме разгледали различни инструменти, за да се справим с тази престъпност, но всеки път си даваме сметка, че криминалните организации са една крачка напред от нас. Това трябва да се вземе предвид и се надявам този въпрос да получи повече внимание. И въпросът за установяването на комисията, повторното установяване на, на комисията Крим е много важен също, защото над, всеки натиск и въздействие на съставителите на този доклад ще е много важен. И накрая по въпроса за замразяването на средства. Трябва да кажа, че от години съществува трудност с правоприлагащите органи, за правоприлагащите органи е, за идентификация преди иземване. Защото трябва да ви кажа, че престъпниците са много добри за това да се освободят от собствените си активи и средства, за да не могат да бъдат те идентифицирани преди иземването. Благодаря. Благодаря ти, Мати. Уважаеми колеги, 8 от членовете на Либе поискаха думата. Ако всички се придържаме към отреденото време от 2 минути, ще успеем да ги чуем. Разбира се, и италианските колеги ще коментират показаното, така че ви моля да се придържате към 2 минути, за да може и те да имат време да коментират. Катерина Чиничи има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съм развълнувана за това, че говоря по тази тема. Благодаря на госпожа Бинди, че е тук. Трябва да кажа, че тези явления са, засягали, са засегнали пряко моето семейство, така че съм силно развълнувана от тази тематика. Аз съм дала своя скромен принос в тези действия, започнали преди 30 години в Сицилия. Имам предвид действията за борба срещу престъпните организации, които постепенно обхванаха цялата държава. Следователно, смятам, че тази тема заслужава цялото ни внимание. Трябва да се възползваме от вся, всяка възможност, за да се борим срещу това явление по ефикасен начин. Благодаря, госпожо Бинди. Благодаря на госпожа Бинди за представенето на комисията, която разгледа това, която тя направи. Как да се борим срещу организациите за организирана престъпност? Трябва да ги ударим там, където ще ги заболи най-много, а именно в, по економическия аспект, т.е. замързяване на средства. Няма съмнение, че постъпленията от тези престъпни дей... действия имат последици за законната економика. Говорим за явление, което познаваме добре, предвид опита на нашата държава, Италия, по-специално Сицилия. Знаете, че в началото имаше един а, екип а, с, за борба с мафията, който включваше моя баща, а, който беше убит през 1980 1983 та година той искаше Борселино и Фалконе да работят с него, които в последствие също загубиха живота си и това беше споменато и от госпожа Бинди. Впрочем, един от авторите на този закон беше убит е, година по-рано. Това беше баща ми, това беше закон за концентриране на борбата срещу мафията върху економическия аспект. Това беше през 80-те години на 20 век. От тогава сме постигнали значителен напредък както на, в италианско, както в Италия, така и в Европа като цяло. Сътрудничен си е, съгласно директивата от 3 април 2014 година за условията за иземване на имуществото от е, престъпна дейност. Тази директива също така разглежда рамковото решение и много разпоредби в него, които когато се бъдат изпълнявани ще позволят да се борим ефективно срещу организираната престъпност. Това е само първия ми опит в качеството ми на евродепутат. За жалост не участвам в комисията Крим, но така или иначе разгледах внимателно документите и си давам сметка, че представляват много значим, ма, значим труд в областта на борбата срещу престъпността. Благодаря, че припомнихте този въпрос и се надявам, че ще продължим работата по него. И в заключение ще кажа, че съм съгласна с препоръките и заключенията на госпожа Бинди, че трябва да се действа на европейско равнище. И още веднъж искам да подчертая значимостта на економическия аспект. Там трябва да се окаже натиск върху различните институции, включително национални, за да може директивата по отношение на е, конфискацията на имущество да бъде приложена възможно най-бързо. Също така искам да припомня две много важни декларации на съвета и парламента от 2014 година. В тях се иска Европейската комисия да направи по- целенасочени предложения, дори да няма осъдителни присъди, това ще трябва да се изрази с нови законодателни предложения. Смятам, че трябва да продължим работата си в тази насока. Трябва да разполагаме с законодателство, което ни позволява да се борим ефикасно срещу престъпни организации във всички области и на всички равнища. Ето това е задачата, която всички трябва да изпълним трябва да е, сме ангажирани и да почитаме тези, които са загубили живота си. Благодаря ти много, е, Катерина. Следващия оратор е господин Томас Читовски. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Бинди. С удоволствие ще би говорил на италиански язик, следователно ще го... Е, но той не е достатъчно добър, затова ще мина на чешки. Въпросът е, че в последно време се говори много за участието на сицилианската и като цяло италианската мафия в контрабандата на хора от Сирия и, и това, че тя получава субсидии за това. Също така се говори, че италианската мафия отклонява субсидии, които са предназначени за бежанците, намиращи се в Южна Италия. Интересуваме вие дали сте получили същата информация и какво правите по този въпрос. Европейския съюз призовава дружествата да бъдат по-прозрачни по отношение на структурата си на притежание. Благодаря ти, Томас, и за това, че беше кратък. Фернандо Лопес е следващия ни оратор. Само искам да кажа, че той беше председател на комисията Крим, когато тя беше създадена. Onorevole Bindi, siamo qui, siamo qui, ci vediamo non per la prima volta, siamo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 è una chiarezza del testo perché evitiamo la discrezionalità е ла интерпретационе алкуне По този начин избягваме е, нещата да се оставят на, е, на е, преценката на този или онзи, понякога да се тълкуват неблагоприятно и превратно. Колкото до гласуването, и връзката с дружества, организации, които имат някаква връзка с мафията, това е една доста сива зона. Нещата не са дефинирани точно и това е сериозният проблем. Според мен трябва наистина да създадем такава комисия, по този начин може да покажем, че мафията не е чисто италианско явление, мафията е световно явление. Ние просто не можем да се крием зад определени лозунги и думи и да казваме мафията е италианска работа. Е, госпожа Винди спомена точно това. Това е наистина драма, драма за много разбити семейства. Е, ако щете дори е, чрез видеоигри, видеопокер, нещата излизат от контрол в, и в Италия, и в чужбина. Друг неотложен въпрос е разработването на и създаването на един европейска прокуратура. Е, говорихте за един екип за разследване, е, който е, да бъде на разположение, за да подпомага Европейската прокуратура. това, което не трябва обаче е дефиниция на конфискация и замразяване на активи и как да се, на кого да се възлага подобна задача. Благодаря сега Бергит, която е координат на групата Социалисти-демократи. демократи благодаря много за този е, доклад на колегата Бинди. Той много ясно показва, че организираната престъпност е нещо, за което си даваме сметка всички, във всички държави членки. Също времено доклада дава да се разбере, че съществуват и национални различия по отношение на бизнеса, на въздействието на организираната престъпност, правните основания, взаимосвързаността между организираната престъпност и политиците, е, държавните администрации. Е, има е, специализация в това отношение ето защо е, не може да се намери едно златно е, сечение, едно решение за борба с е, организираната престъпност. Трябва да се търсят различни мерки, но има и някои аспекти, които са общи. Един от тях е, че всички трябва да работим, да се ангажираме, когато става дума за финансови измами и спиране на пари. Там трябва да работим съвместно. Колкото до това как да продължим е, от тук нататък. Една от най-важните задачи на тази комисия е да има е, е, допълнителна информация за всички директиви и мерки, по които сме взели решение, е, защото много важно е всички тези мерки да се прилагат на практика преди да се въвеждат нови мерки и нови процедури. И последното, всички мерки, по които решаваме да, които решаваме да введем тук на европейско равнище, ще имат смисъл само ако държавите членки са готови да ги прилагат и да си сътрудничат. В, това, в този смисъл, вероятно, госпожа Винни може да каже още нещо. Това, което ни безпокои, че всички мерки на европейско равнище не се прилагат от ефективно и достатъчно съзнателно от всички държави членки. И това е, е важното, а именно това, което имаме вече е, на разположение като законодателство, като е, решение и мерки, да се прилагат по-ефективно преди да въвеждаме нови такива. Благодаря. Така, ударението върху транспониране и, прилагане и изпълнение. Сега Лора Ферара, тя е координатор на FTT. Лора, имаш думата. Благодаря, господин господин председател. Благодаря, госпожо Бинди. Благодаря ви, че сте тук сред нас днес. Благодаря и за е, доклада ви, който е много навременен, много актуален. Е, е, говорим тук за необходимостта да бъде призната мафията като явление на европейско равнище, защото дори е, и сега е, все още държави членки отказват да признаят съществуването на организирана организации за организирана престъпност, които са сходи на мафията в други държави членки. Те просто смятат, че мафията е италиански прерогатив, което не е вярно. Е, вие говорихте и за необходимостта от е, прокуратура за бор... на европейско равнище, Европейска прокуратура за борба с мафията. Е, хубаво е, че го казвате, защото през юли тук беше министър Орландо и на моята въпрос и молба да се създаде прокуратура за борба с мафията, отговора беше това е едно хубаво пожелание, идеалистично и съвсем неосъществимо. Доста бях разочарована, очаквах друго. Това обаче, което казахте, ме насърчава. Е, знаем, че предварителната стъпка за създаване на Европейска прокуратура за борба с мафията е, предполага хармонизиране на законодателството е, за борба с организираната престъпност. Тоест, първо трябва да работим по законовата уредба, е, процедурата за разследване, е, например. Е, в тази връзка питам дали е възможно, освен другите предложения, свързани с замразяване на активи, борба с изпиране пари, подслушване и така нататък, дали може да се въведе и е, практиката на е, от, е, отложено във времето, е, отложена е, конфискация и е, е, задържане, е, което би е, дало възможност, е, както знаете, да се открият, да се стигне до организациите, а не да се спре само до е, отделните е, индивиди. Е, т.е. да гоним не само дребните е, риби а, е, и големите е, и важните босовете, които се крият зад тях, защото много често зад индивидите се крият организации. Колкото до иземване и конфискация на активи, вие подчертахте, че дори и сега този проект все още е незавършен. Много е, имущество е, е конфискувано от мафията, но е, проблемът е как те да бъдат върнати на гражданите. Защо това е толкова сложно? Може би недостатъчни ресурси, самата агенция, може би и въпрос на подход, на, на отношение към нещата. Гражданите може би се въздържат да закупят имущество, което е принадлежало някога на представител на мафията. В е, един такъв местен контекст би било трудно за някой, например, да се премести да живее в къщата на някой бив, бивш мафиот. Та ни трябват е, допълнителни е, е, така, стъпки, за да стане този проект осъществим е, може би трябва да се улесни именно това връщане на, на е, имуществото на гражданите. И по какъв начин може да стане това? Колкото до управлението, е, е, разследване за управлението на европейските е, фондове, Знаете, че е, често е, е, се разпиляват средства. Това е за сметка на италианските и други европейски граждани. Така че това е друга страна на нещата, върху която трябва да, на която трябва да, е, за което трябва да внимаваме. Е, сега е, предложението на госпожа Басолини за връщането на комисията Крим. Има много предложения в този смисъл и жалко е, че те си остават само на книга. Наистина предвидих много време за въпроси, тъй като тези теми занимават всички, но за е, последна, на която ще дам думата, Ива Жоли, имаш думата. Благодаря, госпожо председател, господин председател, госпожо е, председател, е, благодаря за това, че споделихте с нас опита ви от това изследване. Тук всъщност няма нищо ново, нищо непознато. Италия има качествени магистрати, е, това е, е така, обаче не ги използвате достатъчно, защото не сте предвидели достатъчно средства в бюджета си за тази цел. Всъщност имате трима прокурори за 100 хиляди, е, на 100 хиляди жители. е, е предвиждате само 11 е, евро на, е, на, на глава от населението за е, целите на правосъдието, което е, е мизерно наистина. Ние знаем какви са текстовете, имате квалифицирани магистрати, но не предвиждате съответните средства, така че няма смисъл да мислим, че текстовете ще решат проблема е, искам да питам какво ще направите, за да сложите край на мафиот ските действия е, по, е, във връзка с околната среда е, тези престъпления, които вредят на, на здравето на гражданите? Какво ще кажете за планините отпадъци, буклуци, които бъдат труп, трупат на определени места без никакъв контрол? Какви процедури смятате да се въведат, за да се сложи край на това? Начин за вас, може би, да силите, укрепите правосъдието в това отношение да е, е, да проследите тези предприятия, които не плащат данъци и които, е, които накърняват с милиарди бюджета, средства, които биха могли да бъдат насочени към правосъдието. Иначе Приветствам ви за това, че е, сте е, въвели в е, вашето сградателство гражданското иземване, защото, например, мисля, че от гледна точка на Франция трябва да кажа, че е, апелативният съд е, не е достатъчно е, пригоден за борба с е, е мафията. Е, е сега, колкото до директивата за измамите, е, мисля, че е, ще направите ли усилие да е, приключи работа по нея във вашето председателство, за да се активизира борбата с мафията, защото това е също сериозен аспект от защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Благодаря. Госпожо Бинди, може би да нарушим е, практиката е, може би по-добре вие да ме насочите да кажете на кои от вашите колеги е, ще отговорите в какъв порядък. Благодаря на тези, които взеха думата. бих се обърнала директно към тях, но искам и другите членове на комисията да могат да вземат думата, сред които а, госпожата председателстваща комисията Смятам, че тя ще може да отговори на някои въпроси, които бяха зададени е, и то по по-конкретен начин. Също така на господин Фава ще помоля, господин Фава ще помоля да вземе думата. Виждате, че всички политически семейства са представени в нашата делегация. Имам, например, депутата Скопелити, Неговия баща беше прокурор и магистрат. Той заплати за работата си с живота си. Нашия колега Макиеле имаше водеща роля в асоциация, която ще бъде тук следващата седмица в Европейския парламент. Това е асоциация, бореща се с мафията на гражданско равнище. чрез нейната работа постигнахме много важни резултати, които не бихме постигнали сами. Също така имаме колега от Социалистическата партия, той е секретар на нашата комисия и ръководител на група за движение, от движението 5 звезди. И нашия колега Жевус, който е с нас, който също е от движението 5 звезди. Така че Каравини и Фав, ако искате думата, заповядайте, защото по този начин ще допълните нашия отговор, моя отговор. Много накратко ще отговоря. Съгласна съм с вас, госпожо Ципель. Да, трябва да се прилагат директивите и съществуващите разпоредби. Всички държави и членки закъсняват в тази област и Италия не е изключение. Трябва да напредваме със смелост, но трябва и да вземаме предвид постигнатото до тук. Искам да се върна на въпроса за правосъдието като цяло в моята страна. Тази година постигнахме значителни резултати благодарение на екипите, работещи за борба, за борба с мафията, Фалконе, Борселино. В различните области има и магистрати, които работят само с, за, за борба срещу мафията в сътрудничество с полицията. Това е в най-различни области и по този начин сме постигнали също много. Има и централно координиране. Разбира се, трябва да имаме такова, ако искаме да има Европейска прокуратура. Но за жалост съществуват и закъснения в съдебната област е, в е, нашата страна и от това ние страдаме. Също така законодателство не е достатъчно строго и е, прецизно по отношение на някои правонарушения, по-специално финансовите. Освен това, в, в Комисията за борба срещу мафията трябва да вземем по-строги мерки за борба срещу именно тези престъпления, извършвани от мафията, имам предвид и корупцията. Трябва и да подобрим функционирането на съдебната система. Също така сме направили една категоризация на екологичните е, правонарушения. Е, тук е, също ще има дискусия по този въпрос следващата седмица и в тази област сме постигнали много резултати. Вече сме изминали дълъг път а, в сравнение с миналото и трябва да ви кажа, че има чуждестранни предприятия, които изхвърлят отпадъците си в южната част на Италия. В момента се опитваме да възстановим тези територии и да възстановим селско-стопанското производство на Италия. След това, по отношение на разследващата комисия за трафик на хора, тук няма нищо конкретно от гледна точка на функционирането. Само, че знаем, че мафията има възможност да отклони средства във всяка област и в рамките на тази разследваща комисия установихме, че съществуват кооперации, които казват на мигрантите да работят в дадено поле, а не в друго. И дори от превоза на тези мигранти мафията успява да отклони средства и съответно да се възползва. Следователно трябва да сме мнителни в абсолютно всички области. Ще приключа и ще дам думата на моите колеги. По отношение на иземването на имущество, това е важна тема. Тук има взаимно признаване, но смятам, че е важно то да се осъществи и на европейско равнище, защото проблемите с депата са значителни. Те касаят и нашата страна, също така и Румъния е по-специално засегната. Трябва да се реагира по тази тема. След това предизвикателството за възстановяване на общността на имуществото за взето от мафията. Тук говорим за недвижимо имущество, но става въпроси за предприятия. Трябва да можем да се получим от грешките в миналото. Тук трябва да спомена агенцията, която се занимава с реституцията на това имущество. Благодаря, господин председател. Чаравини, прима. Грация, танте. Госпожа Гарабини. Formale alla Presidente e alla Commissione antimafia per avere scelto di eh, fare una delle priorità della stessa Commissione. Благодаря ви много. Действително много се радвам, че Борбата с организираната престъпност е една от приоритетните теми за парламентарната комисия по време на този мандат. Това не винаги е така в предходни законодателни мандати. Тази тема въобще не се е засягала. А, трябва да се има предвид, че това е много важна тема. И не случайно сме тук в Европейския парламент. Защото трябва да се има предвид, че няма как да се преборим с организираната престъпност, освен ако не действаме заедно в международен план, ако не се координираме. Организираната престъпност не е само италиански феномен и все повече се безпокоим за това. Тясното сътрудничество, ефективното сътрудничество а, между а, различните организирани престъпни групи е все по-често срещано. Изключително много се безпокоим за това. Все повече се оказва, че трябва да координираме усилията си в международен план. И така, бяха зададени няколко въпроса. Първо във връзка с ролята на Европейската прокуратура и възможностите за сътрудничество с националните прокуратури. Вторият въпрос – киберпрестъпността. Това бяха теми, засегнати от колегите по-рано. Първо, искам да подчертая, че дори и в нашата парламентарна комисия подчертаваме, че е важно да има Европейска прокуратура. И за щастие, изглежда сме все по-близо до тази цел. Италианското председателство – определя тази цел като един от своите приоритети. Европейската прокуратура не трябва да се ограничава само до административни мерки и до борба срещу измамите с средства на Европейския съюз. Надяваме се, че тази прокуратура ще бъде една действителна прокуратура, която ще се бори срещу организираната престъпност. Тоест, не само административните измами ще бъдат предмет на нейната дейност, а тя ще работи и срещу мафията, повтаря оратора. Надяваме се, че така в крайна сметка ще видим въплътено на визията на Джовани Фалкони. Една прокуратура, която да може да събере информацията и натрупаните доказателства от множество страни за трафика и за нелегалната дейност на организираната престъпност. Една прокуратура, която подхожда холистично към борбата срещу организираната престъпност. Ясно е, че отношенията с националните прокуратури и националните служби за борба с организираната престъпност трябва да са приоритет, за да може да се създаде подходяща среда за по-ефективна борба срещу организираната престъпност. по киберпрестъпността. Това е една все по- развиваща се дейност на организираните престъпни групи, които напредват в областта на новите технологии. И за това тук ни трябва тясно сътрудничество между разследващите органи а, в международен план. Независимо от това дали става дума за полицията или съдебната система. Трябва да засилим инструментите, с които разполагаме по-настоящем, за да има по-добро сътрудничество в международен план и да преодолеем препятствията, с които се сблъскват отделните страни. Може би няма как да създадем единна европейска база данни, но поне можем да свържем базите данни на европейските страни, така че да можем да идентифицираме различни инвестиции на мафията и да видим на къде насочва мафията своите активи и къде пере парите си. Благодаря на колегите за вниманието. Ако имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговоря и в достранни разговори. Господин Фава, благодаря, много се радвам, че съм тук, много се радвам, че парламентарната комисия на Италианския парламент е поканена тук. Работихме преди няколко години и по задържанията, извънредните задържани и прехвърляния на задържани лица а, в Европа. А, и е ясно, че в тази тема трябва да се уважава суверенитета на държавите. Мафията е заплаха за всички държави членки. И се надявам, че можем да работим по инструментите за борба с нея. Виждам, че качеството на нашата институционална работа се е подобрило. Ето, например, директивата за отнемане на активи. Господин Дова. Благодаря, госпожа Бинди. Ние сме тук не само за да представим своя доклад, а за да изслушаме и вас. И за това искам да благодаря на всички, които се изказаха до тук за организираната престъпност. В моята страна проблемите са огромни, но всъщност организираните престъпни групи продължават да се развиват и не трябва да подценяваме това. Във връзка с въпроса на госпожа Ферара за службата за възстановяване на активите. Не е достатъчно да има такава служба. Трябва да има и финансови ресурси, за да може този орган да действа. Не знам дали това е тема, която може да се разгледа от съвета по правосъдие и вътрешни работи, но поне можем да разгледаме сега. Тук не става дума за а, недобросъвестна работа. Що се отнася до казаното от колегата от групата на Зелените, е, в допълнение на казаното от госпожа Бинди, искам да кажа, че в Италия има още една разследваща комисия, която се бори срещу екологичната мафия, т.е. Е, мафията, е, която излича ползи от нарушаване на изискваните за околната среда. Благодаря. Благодаря, нека да поздравя е, всички колеги от тази комисия, да им благодаря за показания интерес и за това, че са включили тази важна тема в дневния ред. Искам да се присъединя към казаното от госпожа Гарабини. С мафията можем да се борим само ако работим заедно, на всички нива. Мафията навлиза във все повече области, създава все повече проблеми. И това е, е така, защото някакси сме си затваряли очите. Крайно време е да се разбере, че мафията не е само проблем за Южна Италия. Мафията е навсякъде. И както бе казано, мафията търси и печалва, така че види ли някъде възможност за облагодетелстване, инвестира. И така. Може това, че си сътрудничим всъщност да е най-важната ни силна страна. Помислете си, в Дъйсбург имаше едни убийства преди няколко години е, и е, изведнъж всички осъзнаха, че мафията е навсякъде. Това е проблем, който често не е видим, но е наличен. Благодаря много. Това беше цялото време с което разполагахме, така че ще трябва да се извиня на другите колеги от нашата комисия. Нашата комисия работи с експерти, е, особено е, и по-конкретно с магистрати, е, които допринасят много за нашата дейност, така че искам да използвам случая да им благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Бинди. Много е жалко, че трябва да приключим дебата по тази така важна тема. Изключително ценни неща бяха казани и се радвам, че има такова добро съвпадение между а, приоритетите, очертани от вас и това, което правим ние тук в нашата парламентарна комисия, както и а, е, това, което прави комисията по правни въпроси във връзка с мерките в областта на наказателното право. Има множество италиански депутати а, е, и сега в Европейския парламент и в предходния мандат на парламента имаше много уважавани италиански депутати, които допринесоха много за тази тема. Благодаря много на всички, които се изказаха. Благодаря и на тези, които нямаше как да се изкажат. С Клаудио сме работили от много е, време вече. И често говорим за въпроси от е, важно практическо значение, защото точно това ни трябва. Практически мерки. И сега, след Лисабонския договор, можем да направим нещо не само за гражданите на Италия, но и за целия Европейски съюз. И тук говорим и за нещата, е, които спомена колегата Катрин Киничи, както и за прагматичните мерки. Много се радвам, че провеждаме този дебат към края на италианското председателство. Това е отличен момент за е, подобна дискусия, така че много се радвам, че бяхте тук. Ще продължим да работим по темата. и тя ще бъде част от заседанията и за, за бъдеще. Ще се включва тази точка и друг път в дневния ни ред. Благодаря ви, че бяхте тук. Colleagues, um, we can move um, now straight on to the next item on the agenda. Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Just take one moment. Okay, pouvez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 Okay, colleagues, um, let's uh, begin the next item. On... И така да преминем на следващата точка. Това е проучване за основните права е, на граждани по летищата, е, предимно е, международни е, летища. Е, на, е, Агенцията за основни права, заедно с Италианското председателство, проведаха една конференция за основните права, посветиха тази година това заседание на основни права и миграция. По повод конференцията, агенцията из, издаде две резултати от две проучвания. Резултатите са пред вас. Първото е, постави ударение върху основни права по летищата. Второто се занимава с, гранични, е, с сухопътни граници. Е, тук имаме Фриско Роскан Абинг, който е от Агенцията за основни права. Той ще направи презентация пред вас. След това ще имате възможност за дискусия и въпроси. Господин Абик, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте тази агенция, нашата агенция, да представи най-пресните си доклади. Както казахте, те бяха представени на конференцията за основни права преди няколко седмици, проведена в Рим. Имахме удоволствие да чуем и изказването на депутат Йотова, вашия заместник председател. Сега накратко ще ви преведа, така да се каже, през двата доклада, които издадахме и те е, приключват една трилогия, е, от миналата година. Миналата година представихме е, подобен доклад за проверки по морските граници. Също бе представен на тази комисия през март миналата година. Сега приключваме с е, е, това изследване, с представяне, представяне на нашите констатации за летищата и сухопътните граници, гранични пунктове. Какво направихме? Ние е, разгледахме съображения, свързани с основните права във връзка с е, шенгенските законодателства, включително граничния кодекс е, на Шенген. Е, е, и се опитахме да видим до каква степен тези съображения на практика се спазват от е, граничните патрули. Е, раз... Говорихме с гранични управи, с граждански организации в 11 дни плюс Марокко, Сърбия и Украина. Проведахме и едно проучване е, на 400 гранични пункта, които ни предоставиха полезни информации. Целият проект беше е, координиран с колегите от Frontex, разбира се. Трябва да кажа, че това, което е, разглеждахме, бяха, бяха е, гранични пунктове е, във връзка с граждани от трети страни, не само е, по отношение на европейски граждани. Е, на какво се натъкнахме? Има проверки на граждани от трети страни по сухопътните граници и летища. Обикновено те са рутинни проверки, осъществяват се без някакви инциденти. Редица обаче сериозни предизвикателства и проблеми засягат гражданските права на гражданите и всъщност в пет области сме набелязали възможности за подобрение, като съответно сме е, формулирали е, препоръки и становища за съответните органи. Първията препоръка се отнася е, за хора, които се нуждаят от международна закрила. Сега ще ви представя петте. Втория се отнася до въпроса с достъп до информация и възможности за обжалване. Третия е, въпро... Е, временно попечителство и представяне на деца и е, по-специално непридружени деца. Четири защита на лич... неприкосновеността на личното пространство и защита на данните. На следващия позитив ще видим всъщност по отношение на достъпа до международна закрила. Това, на което се натъкнахме е, е като проблем е яснота за това какво представляват е, индикациите за желание да се е, да подадем молба за международна е, крила. В няколко случая, два от наша гледна точка по-важни, когато някой казва, например, опасявам се, че ще бъда убит, когато се върна в страната, по-скоро това е аргумент, отколкото аз съм политически търся политическо убежище. Е, обикновено в такива случаи автоматично се прехвърлят е, тези лица към процедурата за е, търсене и даване на убежище, което е много важно. Проучването показва, че не всички пътници от трети страни е, биват третирани по-отделно, независимо е, е, от признаци на, за необходимост от е, значителна е, закрила. Е, особено е, по отношение специализирани екипи на летището във Франкфурт е, или на границата между Польша и Украина, там наистина е, констатирахме добри процедури на прехвърляне за хора, които се нуждаят от международна закрила. В последните години постиженията в това отношение са доста добри. На този диапозитив се вижда това, което току-що казах. Само хора, които казват ясно, аз съм беженец, е, те е, са прехвърлени към процедура за е, търсене на обеще. 96% от случаите са това. В останалия процент обаче това не е толкова експлицитно, толкова ясно. На сухопътни граници бройката още по-малка, само 64% реагират на молби, които не са така ясно формулирани, като например аз съм беженец. И 30% от хората, интервюирите, казаха, че те не биха предприели каквито и да са действия. Изрично казаха това. Къде смятаме, че може да се подобрят нещата, това ще видим в следващия позитив. Това е в достъпа до информация. Тук ние е, открихме три основни проблеми. Първо, системното е, предоставяне на информация е, по целта и процедурите на е, провеждането на някои проверки, е, особено е, втората проверка, след първоначалната на фронтовата линия, така да се каже, и се установи необходимостта от страна на граничните власти, че е необходима вторична проверка. В много от случая констатирахме, че и целта на тези проверки, пък и самата процедура не бе достатъчно обяснена и разгласена, което изисква всъщност Шенгенския граничен кодекс в член 7. Също се отнася отнася и до случая, когато някой, е, на някому, някому е отказан е, е, вход. Във всички случаи информация, не във всички случаи беше предоставена по отношение на правна помощ и э, други подобни информации. Второ, э, э, ефективен достъп до э, организации, които предоставят правна, э, консулта, правни консултации и превод. и трето, езикови проблеми. Натъкнахме се на такива също. Може да си представите, те пречат на ефективната комуникация между граничните власти и граждани от трети страни. Какво констатирахме също така? По-малко от половината бюра каза, отговориха, че те предоставят информация по, за целите и е, начина на постигането им в бъдеще. Нашия то проучване показва, че много служби не предоставят информация относно правна помощ, което е основно, както си представяте, ако молбата ви за влизане в дадена страна е получила отказ и накрая достъп до забранени зони организации като е, е, Върховния комисариат за беженци на Обединените нации или е, е други, или CPT, Комисията за борба с наказанията, те е, играят роля тук. След това на летището в Юмичино информационното бюро предост... отговори, че предоставят е, е, и превод, и информация на пътници, е, на търсещи убежище, пък и на пътници, е, кои... на които е отказан е, е влизане в е, страната. Възоснова на какви основни права са нарушени. Е, например, е, особено уязвимо е положението на непредружените деца. На какво се натъкнахме тук? мерките не винаги се прилагат ефективно в държавите, които проучихме. В момента на, е, на вторичната проверка след е взето решение за прехвърляне и е, сме убедени, че на този етап независим, трябва да присъства независим представител, който да гарантира е, интереса на детето и, и най-добрата защита на интереса на детето. Е, тук е, не трябва да се провежда интервю с граничния патрул без е, е да има е, е придружител. Е, е, представител. На Скипол в Амстердам е, видяхме, съдъхме добра практика, че всички деца е, бяха отведени в един, едно помещение за прием, където съответно бяха охранявани Втория въпрос, който ни занимава е деликатността на работата с децата. Знаем, че обучението е, за работа с деца е доста ограничено е, и граничните работници е, проявяват интерес за по-добро обучение в това отношение. Тук имаме добър пример с практиката на Обединеното кралство, особено от манческото летище в Манчестър, където иммиграционни служители е, получават обучение за откриване и е, осъществяване комуникации и прехвърляне на деца. Така че всяка смяна на граничния пункт е, има дежурен, който е специално обучен за работа с деца. Е, друг проблем е, за зачитане на е, личния живот и защита на данните. Не всички гранични пунктове бяха, информираха гражданите относно процедурите, които ги засягат. Възоснова на базата данни и особено е, ни смущава предвид голямата е, ни е процент грешка в е, информационната система Шенген и виза, за които докладват граничните патрули. Те смятат в голяма степен, че тези, тези база данни съдържат доста голям процент грешки. Така че всякаква позиция по базата данни е, се отразява е, много е, директно върху правата на лицата. Второто предизвикателство при защита на данните е ограниченото е достъп до професионален превод. В случай, че един пътник има проблем с комуникациите, попитахме какво правят. Повечето от служителите на над пет летища отговориха близо 67% казаха, че използват услугите на други пътници за превод. Това, разбира се, се отразява не само на качеството на комуникацията, включително определене на необходимостта от закрила, но и за самата защита на данните. Това е особен проблем, особено като си има предвид е, ограниченото обучение по защита на данните, е, до което има достъп е, граничните работници. 45% от интервюирите казаха, че са били обучени, 41% от техните колеги по сухопътни гранични е, пунктове са минали през такова обучение. И накрая, условията по време на временно е, задържане. Това е проблем и доста от пунктовете, които проучихме, е, показаха, че наличността на храна, вода, достъп до туалетни, е, места за почивка е, са проблем. Второ, третирането на уязвими лица, например, деца, които са настанени с възрастни или жени, които трябва да пред е, карат нощта в е, смесни помещения, е, смесни помещения за мъже и жени. След това, трето, връзките с външния свят е ограничена, когато граждани от трети страни трябва да предадат мобилните си телефони и нямат достъп до своите до телефони на, на близки и познати. Това се отразява и на необходимостта да се свържат с и да търсят правна закрила или да поискат документи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 Например, в летището в Манчестър е, е, граждани временно задържани е, получават мобилен телефон, в който могат да вкарат своята сим карта и в такъв случай имат достъп до телефоните, паметта на собствените си телефони и достъп до съответните лица, които могат да им помогнат. И накрая работата, последващата нашата организация в сътрудничество с партньорите, която смятаме да осъществим. Първо, с Фронтекс Смятаме да си сътрудничим с тях е, във връзка с е, наръчника за деца, който те е, са създали. Сътрудничеството ни с други агенции, други агенции в областта на правосъдие и вътрешни работи, като например Европол и Сепол, където, които искаме да въвлечем в една много практическа работа, съвместна работа е, за да, да видим какви препоръки могат е, да бъдат поети от тях за изпълнение, попадат в техните правомощия. И е, следващата година ще започнем важен проект за биометричните данни, където ще разгледаме елементи, свързани с основните права, отнасящи се до идентифика... идентификаторите, биометричните показатели, на, които се отчитат, на, снемат на гранични пунктове. Това е от мен. В заключение искам да привлека вниманието ви и към е, едни доста пълни заключения от конференцията, които са формулирани и е, смятам, че може да ги получите тук е, по-късно. Ще ви бъдат раздадени. Те се отнасят, освен другото, и към въпросите, свързани с граничните проверки и необходимостта от спазването на основни права при, при опазване на граници е, е, с е, трети страни. Е, тук е, те са, в тяхто живота участват е, представители на екологични организации, неправителствени, правителствени организации, академичните среди и така нататък. Бих и привлекла вниманието и към тези заключения. Благодаря. Комисията е тук, Фронтекс също. Имате ли желание да се изкажете от комисията? Нямате желание, добре, Фронтекс, заповядайте. Има колеги, които искат да се изкажат след вас. Аз съм а, от Frontex, отговарям за основните права. Благодаря много на Агенцията за основните права за това сериозно проучване, което допълва проучването на границите от миналата година. Много внимателно прегледахме това проучване и взехме елементите, които са приложими към нашата дейност, към оперативната ни дейност и сега, след а, е, този доклад, а, е, възнамеряваме да направим същото и да а, е, приложим препоръките на границите. А, трябва да се има предвид, че има гранични, гранични полицаи, които не подават заявка за закрила а, незабавно, ако видят, а, че има признаци на уязвимост или заплаха срещу лицето, желащо да влезе през границата. Затова трябва да насръчим повече активна дейност от страна на граничните полицаи за активиране на този тип механизми. Започнахме обсъждане и с Агенцията за основни права и с Върховния комисариат е, на, за беженците на ОНЕ, за да може да очертаем насоки, които за следващата година да са на разположение на всички, които може да са първите хора, срещащи, търсещите обежище на границата. И по-конкретно за нас това са граничните полицаи. Много е важно да се разпространи наръчника, известен под името Vega Children. Това е наръчник за работа с деца по границите. Той е наличен по-настоящем по летищата, но трябва да го разпространим и на пристанищата и по земните гранично пропусквателни пунктове. Трябва да се има предвид, че тези насоки бяха разработени от гранични полицаи и експерти по правата на човека, които работиха заедно и а, е, всички бяха много доволни от това колко а, е, добре а, е, успяха да комбинират своя опит в тези насоки. Има и други условия, които, усилия, които в момента се правят за въвеждане на елементи, свързани с основните права, например във всички обучения на Frontex. Не само тези, които са свързани с работа с деца или с работа с търсещи обежище. Така че ще вземем предвид всички ваши препоръки и ще се опитаме да въведем възможно най-много на практика. Благодаря. Това проучване показва, че има изключително много работа в наблюдението на летища и пристанища. Много колеги са се занимавали с тази тема а, места за задържане на пристанище, на летища, задържане на деца. Много сложни са някои случаи. И дори да се поручат само няколко летища, дори само пет летища, вече изключително тежка работа. Така че поздравления за а, изключително а, подробното проучване. Няколко въпроса. Първо връзка с човешкото достоинство и лишаването от свобода. Спряхте се на конвенцията, спряхте се и на хартата за правата на човека. Казахте каква е положението, когато някой а, е, се сблъска с затруднения. Някои депутати тук са виждали подобни ситуации. А, е, И, и моят въпрос е, занимавали ли сте се с, с а, възможности за разрешаване на тези проблеми, включително и, и правни средства за защита? А, по някой път има някои изключения, които се прилагат на а, границата при граничните проверки. А, може в дадената страна да има много закони против дискриминацията, но те да не се прилагат по границата. Ето, например, има големи държави членки, които а, имат а, пристанища и летища, на които не се прилагат а, мерките за недискриминиране на расова основа. Граничните зони са особени зони и не се прилагат всички закони в тях. И така, въпросът е каква е действителността. Имаме харта, имаме конвенция, добре, обаче всъщност това, което се случва по границите, всъщност е доста неприятно. Хората биват спирани, задържани, претърсвани. В Полша имаше един случай, случай наскоро. в който непрекъснато, а, в който на няколко пъти един човек а, а, получи, бе получил заповед да свали е, е, тюрбана си. На няколко пъти да го сваля и слага, а този тюрбан има за него религиозно значение. Всичко това е просто с цел унижаване на съответния човек. Случват се такива неща по летища, по пристанища и е, след това никой не бива наказван. доста трудно се а, защитават а, правата а, на хора, които са задържани по този начин. Тимати Къркоп има думата. Всъщност, това, което искам да кажа, господин председател, е пряко свързано с казаното току-що от вас. Ще разгледам нещата обаче от друга гледна точка крайна сметка работата на граничната полиция е изключително тежка. Ясно е, че трябва да има етичен кодекс. Е, интересно е, че Манчестърското летище е включено тук. Това не е едно от най-големите летища в е, Великобритания, но да, действително там идват много хора, които оттам влизат в е, Великобритания. И както Клод каза, има пропуски в правните системи. В доклада се казва следното. Граничните полицаи по някой път са недобронамерени а, и начина по който се изразяват е, е враждебен. Честно казано, този тип твърдения са доста субективни. Много хора са твърдяли, че са били е, третирани по неподходящ начин от гранични полицаи. И когато се разглеждат случаите, е, много често се оказва, че всъщност това са граждани, които използват ситуацията, за да извлекат някакви ползи в даден правен процес. Но всъщност, ако някой е на дадено летище и не е допуснат да влезе в определената страна, независимо от това защо е там, дали иска обежище или не, всъщност няма никаква защита за този човек, защото на тази територия не действа национално законодателство. Може би има някакви европейски правила, които може да се прилагат, но това е. Приветствам този доклад, но някои от предложенията са доста нереалистични. Очаква се да се подхожда с е, уважение, което в нормалния свят всъщност няма как да се гарантира. Е, разбира се, съгласна съм, че децата имат нужда от е, по-специални грижи. Не навсякъде в Европейския съюз са третирани децата еднакво добре, но честно казано правните елементи тук са доста нестабилни. Да, действително на летищата и на пристанищата е важно да има някаква правна сигурност. Е, те са по-особени територии. Важно е да има правна сигурност. Друг важен въпрос е дали са се привеждат, провеждат по един и същи начин на дейностите на пристанищата и на летищата? Проверките еднакви ли са? Има ли еднакви подходи на летищата и пристанищата в една и съща страна? Изглежда обаче е, има доста големи разлики всъщност. Бърги Сипъл. Заповядай, Бърги. Благодаря. Първо, по резултатите от конференцията по основните права, вие формулирате нещата така. Подход за борба срещу контрабандата, основан на зачитане на основните права. Благодаря ви много за тази ценна формулировка. По отношение на проверките на границите. Казвате, че има някои предизвикателства. Моят въпрос е следният. Защо се случва така, че, да кажем, няма подходящи помещения, че служителите не са квалифицирани, че няма езикови помощ с езиковите проблеми. Защо има такива проблеми? Защото компетентните органи не си дават сметка, че има такива задачи или че няма желание да се предоставят достатъчно средства, за да има квалифицирани служители. И още един въпрос. Компетентните органи показват ли готовност да променят някои организационни елементи или пък финансови елементи, за да се разрешат тези проблеми? Председателят. Добър въпрос. Е, Хуан Фернандо. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е тясно свързан и с казаното от колегите до тук. Всички ние високо ценим ролята на Агенцията по основните права в анализирането на ситуацията и то в големи подробности на всички типове граници. Също времено обаче много добре знаем, че има и комуникационен проблем. За мен е очевидно следното. Милиони европейски грани... граждани пътуват през граница вътре в Европейския съюз. Много от тях всяка седмица. Ние, членовете на Европейския парламент, почти всеки ден преминаваме през всякакви проверки по границите, които води до някои безпокойства, свързани с зачитането на основните права. Имаме достатъчно познание, има, имаме правни познания и знаем за какво става дума, но има милиони граждани, които не знаят какво трябва да очакват и какво могат да очакват и какви са правните стандарти, които са основа на, за работата на летищата и а, какви са разпоредбите, които могат да дадат основания за определени мерки на летищата и е, мерките за профилиране и подбор на определени лица за проверка, за, е, а на други не. Тоест имаме проблем с комуникациите. И моят въпрос е следния. Според вас какво може да се направи, за да се подобрят нещата? За да може гражданите да знаят, че има Европейска харта на основните права. която трябва да се прилага активно. И как ние, като членове на Европейския парламент, в своята законодателна работа можем да въведем такива правни стандарти, че да се гарантира националното право действително да спазва европейските стандарти и това да е правно задължително. И как можем да направим така, че хората, които прилагат на практика мерките за осигуряване на сигурност, да разбират достатъчно добре въпросите, свързани с основните права? защото поне нашите впечатления са, че повечето служители наети на летищата не, не знаят тези неща, те просто спазват а, заповеди, спазват някакви инструкции. И ако а, си позволите да повдигнете някой а, правен въпрос а, и въпроса за уважението към човешкото достоинство, основно право, което е в хардата и хартата, те казват, въобще не знаем за какво говорите, господин, но ние тук имаме правила, имаме заповеди и ще правите точно това, което ви казваме. Тук ще застанете, нямате право да докосвате багажа си. Така, така се а, третират хората. И как изобщо можем да променим нещата на място, на практика? Иначе е, този тип проучвания наистина са много ценни. Благодаря. Благодаря. Мисля, че тук е, разказваш за това, което ти се беше случило на летище Кенеди в Съединените щати. Господин Агилар прави коментар без микрофон. Председателят, ти ми беше разказал за това. Госпожа Бонафор, благодаря, господин председател. Много важни са тези доклади. Благодарим за това. Те, са, те хвалят добра светлина на случ... върху случващото се по границите и във връзка с сигурността и във връзка с защитата на основните права. Има пропуски в тази връзка, възможностите за обжаване, има риск... и рисковете от дискриминация, например. И затова препоръките са много ценни и затова трябва да се превърнат в конкретни мерки. Как държавите членки и комисията посрещнаха тези препоръки. Ще ни кажете ли какво възнамерява да направят? Взете ли се предвид тези препоръки за оценката на спазването на, правата, на основните права във връзка с шенгенската система и как можем ние да вземем предвид тази, тези препоръки в законодателната си дейност. Благодаря. Да. Във връзка с този въпрос е важно да се има предвид, че профилирането също е сериозен проблем. Госпожа Суинбърг, заповядай. Е, е, Благодаря. Благодаря за интересната презентация. Определено съществуват е, редица предизвикателства. И трябва да отбележа, че ние гледаме много положително за използване на системата за влизане и излизане, Евродак, също така сме положително настроени към ам, работата на Фронтекста. Въпросът ми е, има ли изследвания за това как се осъществява мониторинга на регламента Дъблин в различните държави членки? Благодаря, казва председателят. Изглежда това са въпросите, така че е, давам ви отново думата, за да отговорите. Благодаря отново за интересния доклад. Благодаря много за въпросите. По-конкретно по отношение на ГКПП-тата и как се провеждат проверките в тях. На национално ниво не сме провеждали изследвания, но така или иначе се предвижда да се третират пътниците е, с зачитане на тяхното достоинство. Така че това е принцип, който е, не подлежи на съмнение. Нещо върху което съсредоточаваме нашите изследвания е, че когато лицата биват задържани, т.е. те са лишени от свободата им, те трябва да бъдат уведомени, че това се случва и защо се случва това. Също така трябва да им се предложи достъп до правна помощ и да им се даде информация. И тук сме установили, че в някои случаи информацията не се предоставя по съответния начин. И а, въпроса за Етническото профилиране, е, по-специално от граничните служители, има над 400 отговора. Е, този въпросник е в приложение към, дълго, е, към доклада. За мен е интересно да се видят отговорите на тези въпроси. Та ние зададохме въпроси на граничните служители за това как профилират те. И става ясно, че като цяло няма систематична дискриминация, свързана с профилирането, но има признаци за възможна дискриминация, която се е случила и пътниците са се оплакали, че са били дискриминирани по време на извършването на вторичната проверка. По въпроса за етническото профилиране, трябва да кажа, че през 2010 година издадохме този наръчник тук за етническото профилиране, как да се избегне то. Този наръчник е, е конкретно с практическа насоченост и се надяваме той да бъде взет предвид. Също така ние го препоръчахме на колегите в Frontex и се надяваме, че те ще го използват и в обученията, които провеждат. По въпроса на господин Къркоп, ние се съсредоточихме върху летище Марчестър, защото първо, първоначално обмислихме да проведем изследването в най-голямото летище в Обединеното кралство, Хитро, но не ни беше даден достъп за това. Но все пак успяхме да измерим практиките в Обединеното кралство и на летището в Манчестър, което също не е никак малко. По отношение на някои от коментарите, които направихте, установихме, че когато повечето проверки се извършват при зачитане на достоинството, трябва да кажа, че е, ем, <clears throat> са забелязани нарушения в почти всички ГКПП-та, също така използване на неправилния език. А, това много често не е извършено умишлено, а е се дължи на езикови затруднения при комуникацията. Също така открихме положителни примери за поведение на граничните служители, които много често надхвърлят правомощията си за да се държат положително. Например, в летище е, Филмичино граничните служители предоставят лично вода на задържаните лица. Тук нещата според мен опират и до нагласа. Разбира се, трябва да се вземе предвид комуникацията и третирането на лица, които в, в такива ситуации са в много уязвима позиция. Госпожа Сибел попита защо няма по-голямо познаване на правата на пътниците и също така познаване или дори вол, жела, желание да се подобри ситуацията, за да има съответствие с стандартите, например в кодекса за границите на Шенген където правилата са много ясно посочени. Още веднъж препращам към приложението, където при въпрос. Интересува ли ви да получите повече обучение? Моля, посочете областите, в които да бъде то. Това беше въпрос номер 8. Там получихме много положителни отговори. Много гранични служители, например, отговориха, че не знаят достатъчно за защита на данните или за правата на детето и биха желали да получат обучение в тази област. Така че, държавите членки дали ще инвестират повече средства в тези обучения, това е отговор на които не мога да дам отговор. Тук трябва и да работим заедно с колегите от СЕПЛ, Института за полицейско обучение към ЕАСО, защото много често нещата опират до подходящо обучение и познаване у а, самите гранични служители, не само пътниците. По следващите въпроси. За лицата в уязвима позиция това е едно заключение, което се прави от много доклади, особено през 2008 година. Имаше голямо изследване за дискриминацията на мълчинствата в е, Европейския съюз. Тук мога да отговоря по много практически начин. Първо, Европейската агенция за основните права публикува все повече наръчници за с практическа насоченост. Трябва да ви кажа, че те вървя като топъл хляб, ние ги предоставяме безплатно, но така или иначе те са насочени към а, практикуващите, които защитават хората в уязвимо положение, по-специално и малцинствата. И там се разглеждат редица аспекти за, на правото за защита на данните, Та, тези наръчници изглежда отговарят на потребностите. Друго важно нещо е, че има някои много обещаващи практики, би ги нарекал дори най-добри практики. Същевременно обаче се наблюдава че много държави членки изобщо не ги познават. Тук застъпвам и въпроса за липсата на, на хомогенност в практиките между различните летища. И за това Агенцията за основните права, ФРА, беше и създадена, за да може да разпространява тези добри практики в различните държави членки. Например, престъпленията от, при престъпленията от омраза точно това направихме. Създаваме работна група за държавата членка, където се осъществява разпространение на информация и обсъждане на, практика, на практики, които вече работят в други държави членки you. По въпроса по следващия въпрос. Ние а, допринасяме за оценките на Шенген. Това е процес, в който Агенцията за основните права на Европейския съюз а, а, полага все повече усилия. Смятам, че това е едно положително развитие, тъй като поискаха от нас да предоставим оценка по отношение на структурата на оценките на Шенген, как да се измерва съответствието с основните права, зачитането им, както и конкретни практически мерки взети в държави членки, които са предмет на конкретна оценка Шенген. По отношение на последния въпрос за регламента Дъблин. За жалост не мога да кажа много на този етап. Това изследване не разглежда този въпрос, така че не ми се иска да правя изказвания, които не са достатъчно подплатени от данни. Добре, е, смятам, че с това приключваме дебата. Мога ли само да повторя какво казах в началото. Исках да благодаря на целия екип на Агенцията за основните права за този много комплексен труд, който смятам, че е осъществен за първи път в такъв мащаб в летищата, тъй като вие трябва да обхванете изключително много области, профилиране, достоинство. Това е една много небулозна правна област. И смятам, че от отговорите на колегите на въпросника, смятам, че този въпрос трябва задължително да се застъпва, както и други важни въпроси. Радвам се, че ги обсъдихме днес. Радвам се, че и представихте този доклад. не съм сигурен точно какво се случва с правилата за Шенген, как точно те а, осигуряват закрила на лицата, на летищата, но на летищата е, има и въпроси свързани с сигурността, но не бива да забравяме и зачитането на човешкото достоинство и закрилата на най-уязвимите. Не съм сигурен, че имаме едно родни правила в Европейския съюз по, по тези въпроси. Така че това е нещо, което според мен в, този, в тази комисия трябва да имаме предвид и разбира се да не забравяме въпроса за сигурността. Сигурността е важна, но тя не може да се гарантира в ущърп на незачитане на човешкото достоинство. Бихме могли много да говорим още по този въпрос така или иначе исках е, в комисията да се представи едно експертно становище по този въпрос. Сега продължаваме към следващата точка в е, дневния ред. Е, имахме предвидено гласуване в 12.15, но вървим доста бързо, така че можем да го изтеглим по-рано, ако сте съгласни. По този начин бихме могли да свършим и по-рано. Не, все пак може би ще го оставим за 12.15. Опитвам се да чета езика на тялото ви. Но да, няма да го изтегляме предварително. Ще си проведем гласуването в 12.15, както е в дневния ред. Сега преминаваме към следващата точка в програмата, която е посветена на представене от комисията на 6-я двогодишен доклад за функционирането на шенгенското пространство този доклада, свързан с това, беше обсъждан в комисията Либе през юли. Сега давам думата на господин Нилсън, представител на комисията, за да представи доклада. Благодаря много, господин председател, за възможността да направя едно кратко представене на доклада, прият от комисията миналата седмица. Ние го наричаме здравен преглед, преглед на функционирането на шенгенското пространство. Опитваме се да направим една оценка, да представим една обща картина за функционирането на шенгенското пространство и да повдигнем дискусия по въпроса. Както обикновено доклада обхваща всичките области на законодателството за Шенген, по-специално управление на граници и развитие на проверките на границите и вътрешните граници. Между, във времето от миналия доклад. Тук трябва да кажа, че сме се съсредоточили за период от май до 1 октомври. Няколко основни неща. Когато разглеждаме външните граници, тук основният въпрос е рекордния поток на мигранти по южните морски граници, по-специално в Италия и Гърция. Когато говорим за източните сухопътни граници, там ситуацията е сравнително спокойна. Кризата в Украина все още не е оказала значителен натиск върху е, източните държави членки, но тази ситуация може много бързо да се промени. И накрая по отношение на външните граници имаше дебат в последните месеци по това как граничните проверки могат да допринесат за разглеждане на въпроса за чуждестранните бойци. Това обикновено са граждани на Съюза, които е, пътуват до а, е, Сирия, за да участват в конфликта и се връщат понякога радикализирани. Това налага да се вземат много мерки и е важен елемент, на който да обърне внимание с държавите членки. Обсъждахме как по-ефективно да се провеждат проверките, също така да се осъществява това хомогенно. Смятам, че имаме консенсус по въпроса. Тук правилата за Шенген са напълно адекватни и достатъчно гъвкави, за да се справим с този проблем. По отношение на вътрешните граници, ситуацията в рамките на шенгенското пространство, за жалост все още няма достатъчно напредък за картографиране на ситуацията по отношение на вторичното движение, както го наричаме. Аз лично го наричам движение между държави членки и тук започнахме работа с Frontex преди няколко години, за да направим едно по-добре фактическо по-добре фактически обосновано оценяване, за да знаем за колко души става въпрос, но редица държави членки все още не са предоставили съответните данци на, данни на Frontex за това. Три държави членки са върнали отново проверките във вътрешните граници временно за около една седмица и в миналото Комисията сметна, че няма причина да поставя под въпрос тези мерки, но ние в доклада изтъкваме, че докладването от страна на държавите членки след повторното въвеждане на тези проверки не е достатъчно добро от гледна точка на ефикасност, пропорционалност, ефект върху свободното движение, различните критерии, които прилагаме. Е, така че държавите членки трябва да се съобразят с тези критерии, когато е, докладват пред е, нас и пред парламента. По отношение на оценката на Шенген, Старите механизми вече не се прилагат, прилагат се новите механизми. Смятам, че сме постигнали добър напредък в подготовката на, пълнито, на, подго... на прилагането на механизма за 2015 година. 2015 година ще е годината, в която ще оценяваме Белгия, Нидерландия, Австрия, Германия и Лихтенштайн за всички, по всички области от шенгенското законодателство. Също така ще осъществим някои не обявени посещения на вътрешни и външни граници в различни държави членки е, на държави в Шенген. Също така в доклада отбелязваме, че съветът още не е взел решение за, за премахването на вътрешните проверки на границите между България и Румъния. Надявам се, че това ще се случи скоро. И също така в доклада се подчертават три конкретни въпроса, където бихме искали да има депат с удоволствие. Приветстваме коментарите от парламента и съвета по тях. Първо, по отношение на подготовката на източните граници, ако ситуацията в бъдещето се промени, готови ли сме да се справим с такава промяна? Държавите членки имат ли капацитета да се справят с нея? Второ, по отново свързано с миграционните потоци. В шенгенските правила има ли нещо, което може да се подобри предвид този миграционен натиск? Тук не се опитвам да дам отговор на въпроса, но става ли въпрос за други тясно свързани с това области на политики, като например по убежището и сътрудничество с трети държави. И последно, по-практически въпрос. Очакваме обратна връзка от държавите членки за практическото прилагане на визовата информационна система ВИЗ. Спирам тук, но с удоволствие ще отговоря на въпросите на членовете на парламента. Благодаря. Благодаря, господин е, Нилсен. Кратка презентация, но много съдържателна наистина. И вие поставите три важни въпроса във връзка с обратната връзка. Е, те са много важни за, във връзка с ВИС и е, източните граници. Не присъстват много депутати тук, но понеже въпросите са много важни, ще помоля един от експертите в тази област да започне дискусията. Карлос, би ли започнал? Благодаря, господин председател. Благодаря и на Европейската комисия за този изчерпателен и подробен доклад. Много добре е разписан. Ще започна с две неща. Първо, числата, които комисията включва по увеличаване на миграцията. Те включват е, е, и е, последните данни от Средиземноморието, за съжаление, което означава е, един е, непрекъснато увеличаващ се приток на мигранти е, към, през Средиземно, Средиземно море към Гърция и Италия. И Искам също така да обърна внимание на, на програмата за чуждестранните бойци наистина има възможност да се е, посреща тази заплаха, така че не е необходима е, промяна в законодателството или приемане на нови закони. Това е особено важно, тъй като сегашния контекст е, е, ние сме свидетели как популистски партии казват, че трябва да се променят незабавно правилата, а всъщност това, което трябва да направим е да прилагаме съществуващите норми. Шенгенските закони и правила са достатъчни и просто трябва да се прилагат както трябва в е, всички държави членки. Благодаря на комисията за подробния анализ на ситуацията включително е, случаи на временно връщане на граничните контроли и засилване на външните, е, контрола по външните граници. Наистина, е, прави сте, като казахте, че трябва да се включат нови критерии в, по отношение на шенгенското пространство във връзка с новия механизъм. може би не сте особено доволни от натиска, който казва парламента, но ние имаме основания за това. Поздравявам комисията и за инициативата да се ускори наказателната процедура, санкциите срещу държави членки, е, директивата за връщанията и така нататък. Наистина, добре са подготвили е, добре, е, новите шенгенски е, мерки, които ще влезат в сила от февруари 15 година. Европейския парламент очаква с особен интерес доклада за необявените посещения. Това е един от въпросите, който е повод за най-сериозни конфликти между съвета и парламента тези визии, които е, дават възможност да се подобрят мерките за оценка. Е, по другите засегнати въпроси, това е, е те се отнасят по-скоро до е, съвета, не до комисията, колкото до, е, до ШИС. Е, Парламента с основание е, каза, че това е важен, полезно средство на въпросите, свързани с сигурността около тази тема, не са резултат на е, е, не са европейски проблеми, а по-скоро национални проблеми и комисията препоръча държавите членки да обръщат повече внимание на проверките за сигурност, Одит, е, одити трябва да се провеждат е, е, редовно и да не се осъществяват те от частни подизпълнители. Те трябва да си останат отговорност на националните органи, а да не, да не се възлагат на частни изпълнители. По визите, в заключение, да ви припомня това, което току-що чухме за FAR. Много висок процент на грешки е, има в това отношение и наистина този проблем трябва да се изчисти, когато е, се стигне до е, биометричните данни. Тази сутрин чухме от Асоциацията за основни права, че политиката в този смисъл се оказва безполезна, дори опасна, когато става дума за идентифициране на лица, пътници трябва да се подобри качеството на информацията, която се набира от държавите членки. Това е ясно. Благодаря, Карлос. Сега е, господ... госпожа Далон Понифа. Благодаря. Е, благодаря. Е, забелязват се много несъвместимости между действията на държавите членки и, и, и законодателство на Европейския съюз, особено по отношение на правата на човека е, става дума за административно задържане и условията на това задържане е, и е, това беше, за да се избегне разкриването на процедура за нарушение към някои държави членки в бъдеще. Какви са мотивите за констатиране на такова нарушение? Е, сега, правилата се използват по доста общ начин от държавите членки. За тях задържането се оказва е, окончателно решение е, емигрантите, включително деца, се затварят при ужасяващи условия и това е ограничаване на техните основни права. Граждански асоциации констатират това често. Комисията е, е, споменава и други решения е, с цел подобряване основните, спазването на основните права на емигрантите. Трябва наистина да се прилагат добрите практики в това отношение, които вече успеш са доказали своят успех в някои държави членки. Благодаря, Ангоряно. Благодаря, господин председател. Само две неща. Първото е във връзка с е, параграф 3.6 е, от доклада където комисията казва, че запазва подкрепата си е, по отношение присъединяването към Шенген на България и Румъния е, въпросът ми е как стоят нещата, каква е актуална информация имате по въпроса. Бихте ли ни информирали комисията? Нещо ново има ли по отношение на тези две страни? И второ, е, по параграф 4.3 е, от същия доклад, политика, визова политика и политика за редмиция, пак става дума за България, Харватия, Кипър, Полша и Румъния, които е, са е, съобщили за ситуации с е, липса на реципрочност по отношение на трети страни, включително Австралия и САЩ. Въпросът е дали комисията възнамерява да предприеме допълнителни мерки и може ли да очакваме нещо ново в това отношение в непосредствено бъдеще. Бергит, сега има думата. Благодаря, господин председател. Е, според мен е, днеската, е, днешното заседание на комисията е изключително напрегнато. Ние обсъждаме това как повече сигурност да гарантираме и а, тази сутрин по въпроса за граничните проверки, а, където има много ясни предписания как това да се прави, констатирахме, че тези предписания не се спазват и държавите членки не гарантират а, спазването на тези а, правила и норми, особено от а, служителите на място. Те не се спазват, а, би трябвало. Въпросът а, за шенгенското пространство а, също, а, също Същото въжи и за шенгенското пространство. Е, имаме е, на книга какво трябва да се прави, но на практика не е ясно доколко ефективно се осъществява това, какви последици имат действията на държавите членки, което затруднява оценката, е, преценката за това къде има пропуски и какво трябва да се направи и къде, или пък просто конкретното прилагане на мерките, които, с които разполагаме, които трябва да се прилагат, е, да се превеждат в едни по-ефективни действия на място по границите. Така че аз се присъединявам към преждеговорившите по е, въпроса за е, присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Това е една безкрайна история с тези две държави. Предполагам, че комисията и парламента са едини в случая. Аз така разбрах поне думите на господин Нилсън, че той се надява, че скоро е, ще се е, придвижи нещо в това отношение. Е, вероятно, имате някакви конкретни основания защо е, това е, все още не, не, не става и кога нещо ще се придвижи може би този въпрос се връща към вас, господин Нилсен. Благодаря много за коментарите. Ще почна с последното. Аз не се опитвах да звуча оптимистично, когато говорих за България и Румъния. Напротив, опитах се да прозвуча неутрално. Щеше ми се да съм оптимист, но възоснова на информацията, с която разполагам, очевидно е, това не остава на дневния ред е, на ПВР съвета следващата седмица, така че по време на това председателство няма да се случи. Да се надяваме, че е, по време на следващото председателството, следващото 6 месече ще се подновят усилията след държавите членки да се стигне до съгласие по въпроса. По другите няколко въпроса трябва да проверя някои факти и ще ви отговоря допълнително. Колкото директивата за връщанията, трябва да проверя дали сме стигнали до етапа, където се решава срещу кои държави членки ще, бъдат, ще започнат процедури за нарушаване, нарушение альтернативите на задържанията. Да, работим по това, имаме проучвания и в миналото, и в взаимодействие с Агенцията за основните права работим. Набелязали сме няколко основни практики, аз даже подчертах кои са тези държави членки, така че ще огледаме отново въпроса и ще ви отговорим по-конкретно. Колкото до въпросите, мисля, че това бяха по реципрочно, визовата реципрочност, диалога продължава с е, гореспоменатите трети страни е, от страна на петте държави членки, които са ни е, уведомили за това. И е, последно, вярно е, че понякога ни е, липсва действителна информация за положението на място и това е проблемът защото ако погледнем размерите на шенгенското пространство и външните граници, наистина сложно е да се знае какво става във всеки момент във всяка държава членка, как всяка държава членка прилага ежедневно правилата, но се надявам, че оцен... механизма за оценка на Шенген ще ни даде по-добра представа за конкретната ситуация там. А иначе, мисля, че работата ни с Frontex и Агенцията за основни права върви много добре в това отношение. Благодаря. Може да приключим по този тема дискусията. Благодаря. Сега, скъпи колеги, следващата течка, точка е, е е обявена за 12,15. Това е, е, това е гласуване, това е цената на, на успеха е, да работим експедитивно. Бихме могли да гласуваме сега, но виждам, че мнозина от вас е, клатят недоволно глава. Е, редица членове ще дойдат последната минута, 12.15 за гласуването. Просто не знам какво да направя. Okay, you have a break. Now that break means just a, just a short... Добре, почивка кратка почивка. Моля ви, бъдете тук в 12.14 най-късно. Има ли възражение? Би било отлично да можем да гласуваме сега, но все пак колегите знаят за 12.15. I'll, I have a look at the uh, Okay, colleagues, the, uh, the voting procedure. Е, и така, гласуването започва. Моля, заемете си местата. Ще преминем към гласуване по проекто предложение за резолюция, проекто резолюция, но първо моля, пригответе си картите. Make sure you have your voting cards. Please put your voting cards in the slots. Please take your моля, е, служете е, картите си, подгответе картите си, служете ги в е, устройството. Сега имаме едно гласуване за днес. Второто се отложи, казах в началото, че ще го отложим за момент, в който всички присъстват. Това е обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз, и ИСС. 26, е, е, на е, дебата се планира за пленарно заседание е, през декември. Ако приемем, е, ако го гласуваме днес, то ще бъде е, отнесено като резолюция от Либе и ще приключи дискусията, така че в основа на това комисията след това ще изготви новата, новия вариант на стратегията за вътрешна сигурност. Надявам се, че ще стигнем до съгласие. Приканвам ви да гласувате по целия текст. Въпрос процедура ли имате? Да, имам устни е, предложения за изменения, които бих искала да направя. Е, бихте ли казали какви са точно? Първо, във връзка с мотив Б от преамбила. Увеличаването в миграцион... на миграционните потоци нарастването на радикализма и екстремизма и заплахите срещу мира и сигурността. След това по С, за да може Европейския съюз да има стратегии за сигурност трябва да се зачитат националните компетенции в някои области на политиката, да се засилва конкурент, координирането на дейността между държавите членки в други области и в областта на контрола на границите, виз, шенгенските визи и чуждестранните бойци. След това член четвърти чуждестранни бойци, експлоатация на деца и трафик на хора. 4А признава, че стратегиите в тази област не са постигнали успех и не са взели предвид а, холистичните характеристики на мира и сигурността в глобален план стратегията всъщност допринася за създаване на магиосен кръг. Хора влизат в Европейския съюз, пътуват към друг е, регион, е, там участват в терористична дейност и от този регион е, навлизат нови иммигранти в Европейския съюз, което води до допълнителна радикализация стратегиите на Европейския съюз има опасност да допринесат в още по-голяма степен към този магиосен кръг. След това член 5 има промяна на Европейския парламент. Смята, че радикализирането и набирането на бойци е най-голямата заплаха и в Европейския съюз, и в чужбина, и призовава комисията и държавите членки да вземат всички мерки, за да се използва по максимално добър начин наличното право в тази област и да се предложат нови мерки от страна на работната група за координация в областта на сигурността. Допълнение към член 9. Европейския парламент подчертава факта, че взаимното доверие трябва да се задълбочи с увеличаване на сътрудничеството между държавите членки и комисията и чрез зачитане на многообразието в Европейския съюз – точка 11 допълнение Европейския парламент подчертава, че сътрудничеството с трети страни трябва да бъде насочено към наличните средства за сътрудничество и страните, които се сблъскват с подобни заплахи за сигурността, като Европейския съюз, да могат да си сътрудничат с Европейския съюз по договорености във връзка с своите конкретни потребности. Особено, що се отнася до споразуменията за реадмисия, изграждане на капацитет, обмен на информация и разузнавателни данни. Сътрудничеството постига най-добри резултати, когато спазва определени принципи на включително и субсидиар... субсидиарността. И 13-та точка трябва да се заличи. Е, благодаря за думата. There... Госпожо Суинберг, благодаря. По правило 165 има ли други има ли възражение срещу това устно изменение, което на практика беше изказване? Моля, вдигнете ръка. Има повече от четирима които изразяват възражение, така че по правило 169 не можем да приемем това основно изменение. Преминаваме към гласуването. Моля, гласувайте по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването. So 38 in favor and 4 against. 38 гласа за, 4 гласа против. Благодаря. Thank you, colleagues. Благодаря, колеги. Това е всичко.